Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. We would like to start the meeting. Thank you. Благодаря ви. Отново ви пожелавам добро утро. Започваме. Много глас гласуване ни очаква, така че нека да сме възможно най-бързи. Първата точка е приемане на дневния ред. Ако няма възражения, приемаме дневния ред. Така както фигурира в началния си вариант. Втора точка съобщения на председателя. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните ще заседава на 7 и 8 февруари. В четвъртък след обед, 8 февруари, няма да има заседание. Няма да има заседание в четвъртък след обед. Днешното заседание включва превод. Има превод на 18 езика, с изключение на естонски, латвийски, малтийски, словенски и келтски, ирландски, а и гръцки. Предава се нашето заседание директно по интернет, както обикновено. И протоколите от заседанието, както и всички останали документи, са на ваше разположение в електронен вид. Следваща точка – одобрение на протокола от заседанието от 1 декември 2015 година. Отново повтарям, че сте ги получили в електронен вид, ако няма възражения за, към тях, ги обявяваме за прияти. Минаваме по-нататък. Общо разискване. Възражението. Възражения всъщност няколко, които ще обясни, обсъдим в едно общо разискване. За това бих искала най-напред да дам думата на господин Барт Стас, който е автор на първото възражение, да ни даде информация по него. Е, е, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, да, наистина има три предложения за резолюция, което предложение представих заедно с колеги от НП социалисти и демократи, Обединената левица и движението 5 звезди. Става дума за одобрението на три генетично модифицирани организма. FG72, МОН 87708 и МОН 89788, както и Байер Кроп. Първото Първа, първите семена издържат, устойчиви са на глифосати, вторите са двойно по-устойчиви, в третите семена има повишено съдържание на мазнини. Възражението се основа на няколко аргумента. Първото е процедурно. На 28 октомври парламентът отхвърли предложението на комисията за въвеждане на генетично модифицирани организми в храни и животински фуражи. Ние го отхвърлихме, както казвам, и поискахме ново предложение на комисията, като междувременно не одобрява веждането на нови генетично модифицирани организми, нито да удължава предходни лицензи, докато не се постигне споразумение между с законодателите. възражението, надявам се да го приемем днес, надявам се и в пленарна зала да го одобрим, това възражение просто цели да подчертае още по-дебело отхвърлянето днес съгласието на Европейския парламент по този въпрос, така както поступихме на 28 октомври с голямо мнозинство. Тези три ГМО-та са устойчиви на глифосати. Отдавна ни занимава този въпрос и вече сме обсъждали проучванията, които съществуват от една страна от Международната агенция за онкологични проучвания ЕАРК в английско съкръщение, те твърдят, че глифосатите са канцерогенни. От друга страна пък има друго проучване на Европейската агенция за безвластност на храните, която твърди, че това не е така. Въпросните две организации значи си противоречат. И това на свой ред вдигна много пушек в, администра... в управителния съвет на ЕФСА. Не е обичайно ЕСА да излиза с становище противно на становището на толкова авторитетна организация като първата. След това има 100 подписа на учени, изразяващи протест срещу становището на ЕСТА. Следователно не са ясни нещата и ние сме на мнение, че преди да приемем три генетично модифицирани организма устойчиви към глифосатите, по-добре да вземем нещата по-сериозно и да ги проучим в повече дълбочина. Преди месец обсъдихме тук в комисията ЕВИ и след това в пленарна зала обсъдихме тези възражения и възражения срещу друго, друг генетично модифициран организъм. В писмо на заместник председателя Андрио Каутис от 8 януари тази година в това писмо, в това съобщение на вниманието на британско дружество, проучващо онкологичните заболявания, Та, в това писмо се задава изрично въпроса дали тези ГМО-та са канцерогенни или не. ЕСА не отчита акумулационният ефект на няколко вида канцерогенни фактора. Друга една служба от Германия по-точно, която също разработва проучвания в сферата на онкологията, също твърди, че има връзка между препаратите за растителна защита и глифосатите. Същата връзка, която фигурира в писмото на посланика, т.е. на комисари, извинете. С други думи, комисарят признава, че може да има увеличен негативен ефект от натрупването на такива химически елементи. И за това, уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание на факта, че все още няма научна методика за изследване на тази взаимовръзка. Следователно, така наречения синергиен ефект не е достатъчно добре проучен. Не са добре проучени и ефектите, които може да, да произведат глифосатите в комбинация с препарати за растителна защита. Следователно, аз предлагам по-стриктен подход и да гласуваме възраженията. Няма защо да пръскаме с глифосати защото това може да предизвика чернодробни и заболявания и заболявания от рак. Затова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 Et je crois que la bêtise que nous euh, pourrions faire en tant que députés, c'est laisser faire абсолютно. Мен ми се струва, че лекомислено би било от наша страна да оставим комисията да върши каквото си желае е, е, в това по отношение на, по отношение на генетично модифицираните. Тук не става дума за това да гласуваме за или против едно или друго вещество. А за генералния въпрос, може ли Европейската комисия все така да продължава да издава разрешителни за търговска реализация на ГМО без е, мнението на е, парламент? Ние отправихме искане и го гласувахме с мнозинство към комисията. Тя да ни предложи един нов метод, тъй като е, бе отказана, така да се каже, ренационализацията на този режим. Един нов метод, нов начин е, за издаване на такива разрешения. Това е искането на, на европейските граждани. Европейската комисия следва да ни предостави това изпълнително правомощие. Комисията отказва и нещо повече продължава да е, одобрява ГМО за които знае се днес, далеч не е ясно. Учените не са на едно мнение във всеки случай, що се отнася до, евентуалната, до, до е, евентуалните вредни последици. Значи би следвало да бъдем разумни и за пореден е, път категорично да заявим, че сме против този начин на действие. Би трябвало да се вслушаме в гласа на своите съграждани, които все по-настойчиво искат от нас да упражним по-строг контрол. Не можем да приемем действията на комисията. След няколко години ще ни се иска сметка за това как сме се държали днес по този въпрос госпожа Нораеви от е, Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Господин председател, аз е, се присъединявам към казаното от е, колегите, които развиха въпроса подробно. Аз просто бих искал да подчертая необходимостта от възстановяване на, на обичайната процедура – понеже това, което се върши днес поначало е изключение, а се оказва обичайна практика. Както каза господин Валас, необходимо е комисията внимателно да, да прецени различните гледни точки. Нашите съграждани очакват <clears throat> да се произнасяме от тяхно име, а тяхното безпокойство, тяхната загриженост е сериозна. Особено, що се отнася до научните е, експертни становища. Да не забравяме, че генетично модифицираните организми е, експресират е, белтачини, които са резистентни на глифозата, а за глифозата се твърди, че може да има канцерогенно действие. Научните изследвания в тази област трябва да продължат. И поначало процеса на е, въвеждане, на, на, на напускане на пазара на генетично модифицирани организми следва да стане по-демократичен. И въпросът е от неотложно значение. Ние сме длъжни да отправим едно категорично, ясно послание към комисията, призовавайки я сериозно да погледне на нашата, на Европейския парламент позиция – тук определено цари междуинституционално неуважение. Преди да сме гласували в пленарната зала, преди парламентът да е заявил своето становище чрез пленарен вод, комисията не може да взема такива решения. Комисията би следвало да се съобрази с, с нашата позиция и ние би трябвало да бъдем едини в нейното изразяване. Благодаря. Благодаря други колеги, които желаят да се изкажат. Господин Фиагър има думата първо. Благодаря, господин председател. На това възражение трябва да се, да се погледне сериозно, наистина. И, и, и впрочем, трябва да обосноваваме своите възражения а, чрез а, ясни критерии. А те, те са един-два и не са много сложни. Или комисията е превишила правата си и парламентът следователно казва не, или пък комисията явно не се е съобразила с научното становище и парламентът също следва да го заяви. В този случай нито един от тези критерии <clears throat> не е удовлетворен. Възраженията, които се отправят, просто не отговарят на тези критерии, поради което, видите ли, се изобретяват някакви нови критерии. И първият е от процедурен характер, обаче, е, е, за да бъде валиден този процедурен критерий, би следвало да пренапишем историята. Първо казваме, добре, отказваме. И правилно отказваме, отхвърляме предложението на комисията отделни държави членки да забраняват вноса на ГМО. Нали? И следователно ние, парламентът, не можем да направим нищо. Но ако се върнем назад, ще видим, че в нашата комисия са изтъквани най-различни причини за отхвърлянето на това предложение. Някой от нас, като мен, го отхвърлихме не защото затруднява ограничаването на вноса, а защото може да фрагментира вътрешния пазар. Сега обаче зелените ни дават свое тълкуване, своята истина по въпрос. След това глифозата. че ГМО а, са така разработени, че да са по-резистентни на глифозата и следователно трябва да бъдат отхвърлени. От... Не, не, не се споменава обаче, че глифозата, макар и да буди известно безпокойство, по РИЧ, по регламента за химическите вещества е допуснато, допустимо вещество по собствения ни регламент. И ЕСА Агенцията за хранителните продукти е стигнала до извода, че човекът не е изложен на стойности на глифозат, които да отключват канцерогенното му действие. Значи веществото е, е под наблюдение, но то е законно разпространявано в Европейския съюз и сега, е, видите ли, решаваме да забраним генетично модифициран, е, модифициран организъм, защото той имал връзка с глифозата, е, химикал, който е разрешен. И когато гласувахме да отхвърлим новото предложение за ограничаване на вноса и национални забрани на вноса, гласувахме също така за или против мораториум на е, разрешителните. И при това гласуване зелените изгубиха. Нашата комисия реши да не се налага мораториум. Сега обаче, по втория начин, ни се натрапва мораториум по повод на всяко отделно разрешение. И, и, и, това, и, и, и това просто не е честно. И, значи, единственото разумно нещо, което можем да направим ние тук, комисията е да отхвърлим тези две възражения. Нищо друго. И аз призовавам комисията да отхвърли и трите, всъщност, възражения. Благодаря, госпожа Герлинг. Благодаря, господин председател. Искам да се съглася с всичко казано от Кристоф. Искам да спомена, че основанията за възражението Процедурните основания са съвсем ясни. За втори път разглеждаме така наречените процедурни основания, защото на пленарно поискахме нов доклад. Това не означава, че има основания да се иска. Но се твърди, че тъй като се иска ново предложение от Европейския парламент, комисията нарушава процедурата, което е пълна глупост. Колко много резолюции има по много въпроси, които все още не са гледани от комисията. Това не опира до процедурата, просто човек не успя да може позицията. Това е злопотреба с процеса. И ако продължи това, и тук имам предвид, ако трябва да продължим да си губим времето и да водим подобни нескончаеми дебати, един момент, госпожа Георг, мисля, че има проблем с френския канал за устния превод. Продължавайте. Това не е процедурен въпрос. И тъй като отново ще се повдига този въпрос, когато се стигне до одобрение, аз ще внеса резолюция да се счита, че въпросът не е процедурен и вече да няма никакви основания. С удоволствие бих обсъщал въпроса, но моля да не се изтъкват подобни процедурни аргументи. Въпросът е обсъждан толкова много пъти, не искам да се продължава. За глифосатите имам предвид. Глифосата е разгледан и от ЕФСА, и RIC, да, имат различни заключения. ЕФСА е органът, в чето становище се случва, слушват комисията и парламента. AIRC, е, човек има право да се слуша в неговото становище, само че това не е становището, което се има предвид в парламента. Парламента се слушва в ЕФСА. Така че, ако искате да забраните гемиотата, което е това, което искате да направите, тези процедурни документи са само просто за заблуда. Хванете се за ръце и направете така, че всичко да мине в парламента. Иначе няма смисъл да си губим непрекъснато времето с този дебат. Госпожа Аюса. Благодаря, господин председател. Аз вдигнах ръка, за да кажа, че съм абсолютно съгласна с казаното от господин Филнер. Освен това искаме нещо да допълня обаче. Сега тук обсъждаме глифосатите или генетично модифицираните организми, защото ако обсъждаме глифосат, то това вещество е разрешено в директивата за химикалите РИЧ. Проучването на агенцията АРК е за глифосатите и за техните производни, а пък немският институт само изследвал глифосата като химическо, просто химическо вещество. Значи не са сравними нито изходните вещества, нито изследователския метод. И няма защо да ги сравняваме, няма защо да им се доверяваме. Сега, не става дума изобщо за глифосатите единствено. Зелените биха ли? били за разрешаването на тези ГМО-та, там където не се използват глифосати. Въпросът тук стои дали да приемем или не ползването на някой ГМО. Дали да приемем регламента, който отхвърлихме на времето или не. Аз самият, аз самата гласувах против, защото потъпваше основния принцип на единният пазар. Позволяваше на едни да забраняват, на други да разрешават. Така ли иначе трябва да вземем някакво решение, независимо дали ни харесва или не, както постъпихме с соята. Просто в момента се упражняваме в дволичие и хич не съм доволна. Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszek rövid lenni ebben a... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък в този изключително интересен дебат. Според мен се налага определено разделение помежду ни. Става дума за съответните безпокойства. Онези, които внасят възражението, са обезпокоени от това, че ползването на ГМО не отхвърля риска за здравето, напротив. От друга страна, пък се изказва опасението, че може да бъде фрагментиран разтурен едва ли не вътрешният пазар. И като член на, на комисията, аз се чувствам отговорен да вземам решенията не възоснова на евентуални безпокойства за вътрешния пазар, а понеже това е Комисия за околната среда, да имам предвид възраженията от здравен характер. Следващият оратор. Благодаря ви името на АОД по въпроса, мисля, че това, което правят зелените и други, е съвсем просто. Те са просто против ГМО-та и се опитват да се намерят аргументи против. Един от тези аргументи е процедурен в момента и напълно съм съгласен с господин Фелнер и господин Гьолнер, че това, което те твърдят, не е истина. АОД не следва тази линия и не иска да се вкарва цялата процедура в патова ситуация. Разбира се, че искаме да имаме по-добро законодателство и да се намери изход от пасовата ситуация с одобрението на ГМО-та. Относно самите ГМО-та, трябва да проведем дискусия и да направим разлика между метода и използването на метода. Наистина понякога ГМО-тата не се използват целесообразно. Но трябва ли да забраним антибиотици, защото имаме резистентност към тях? Това е доста странно. Трябва да се вгледаме в метода. Ние дадохме правомощите на ЕФСА да излезе с научно становище. Те казва, че е безопасно. Кои сме ние, политиците, да кажем не, не е така. Така че ние няма да гласуваме за това възражение. Хубаво би било да се проведе ясна дискусия по гемио и техническите аспекти, как се използват, да не се смесват нещата, защото съм чувал и други аргументи. Не съм чувал аргумента за големите фирми, които само те имат правото да използват гемиота, което също може би трябва да бъде включено в възражението. Благодаря. Не виждам други желаящи за включване в дискусията. Ще дам думата на господин Стас. Той може да даде отговор. Относно казаното от господин Фелнер и, господин, и госпожа Георнинг. И тук се играе игра. Въпросът се разглежда като екологичен. Е НП, социалистите и демократите, ГОЕ и другите групи са се присъединили към искането, не само зелените. Прочетох и съобщението от Великобритания. Там се изтъкват е, аргументите, които бяха повторни от госпожа Георлинг и господин Фелнер – процедурните основания. Ние помолихме господин Юнкер през юли 2015 година да направи така, че процедурата за ГМО да придобие по-демократичен характер. Направихме това чрез вноса на, ген... модифицирани генномодифицирани хранителни продукти. Само, че парламента отхвърли това с голямо мнозинство, поради причини свързани с вътрешния пазар. Моята група използва вътрешният пазар като едно от основанията за отхвърляне на предложението на комисията. Но това не е съществената част. Парламентът иска комисията да внесе ново предложение на база на един по-демократичен процес за разрешаване на ГМО. Има голяма група държави членки, които са против ГМО, само че няма квалифицирано мнозинство нито за, нито против. Не можем да постигнем напредък преди да има демократичен подход към взимането на решение по тези въпроси. Е, Фиона и Гърлинг казаха, че при аргументите се говори за законодателството. Аз не съм направил това, но не виждам някой да възразява. По законодателството си иска кумулативен и синерген ефект на остатъчните количества пестициди, които да бъдат взети при максималните допустими количества. Същевременно се казва, все още не е така и законодателството признава, че има нужда от допълнителна работа в това отношение. Така че господин Андрио Кайтес е, отчита, че кумулативният синерген ефект е нещо, което е залегнало в законодателството. Но ЕФСА не прави проучване по въпроса и това е един от аргументите, които се изтъкват, за да се одобрят нещата. Само, че не искаме да проявим внимание и това е една от причините да не одобряваме тези ГМО. Благодаря, господин Стас. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да взема отношение по проекто искането за резолюция. Нека да се спра на исканията за разрешение и процедурните стъпки в законодателството, които, както бяха, беше напълно току-що, бяха прияти от съвета и парламента. ЕФСА извърши цялостна оценка на риска, която се основава на най-високи научни стандарти и стигна до заключението в три становища за ГМО, че трите ГМО са безопасни за човешкото здраве, здравето на животните и околната среда. Ние следвахме процедурата. Държавите членки имаха възможност да внесат бележки по становище на ЕФСА те направиха това. В съответствие с законодателството, обществото също имаше възможност за забележки. Научни забележки бяха изпратени до ЕФСА, за да бъдат разгледани. Не бе поставен под съмнение положително становище на ЕФСА. На база на положително становище на ЕФСА за трите ГМО-та комисията внесе предложение те да бъдат разрешени. Ние се съобразявам абсолютно с целите на законодателството за ГМО и общо законодателство за хранителните продукти, а именно високо ниво на опазване на здравето на човека, здравето на животните и околната среда. Тези решения бяха гласувани в, в постоянната комисия на 18 ноември. Нямаше квалифицирано мнозинство за. Съответствие с правилата за кометология, Предложихме същото решение в комисията по обжалване на 11 януари. Там също не се постигна становище. Нека да обясни някои аспекти, за да ви уверя, че се вслушваме в забележките на парламента. Първото, което е от особено значение да бъде изяснено е – Проблема с глифосата и трите ГМО-та са толерантни към него. Този проблем трябва да се разгледа в рамките на разрешител... разрешаването на пестициди и максималните допустими остатъчни нива пестициди, а не в рамките на законодателството по ГМО. Искам да ви уверя, че притесненията ви вашите и на държавите членки, на който и да е било, ще бъдат взети предвид при определенето на максималните остатъчни нива. Въпросът не може да се реши в общото законодателство. Това са две различни неща и не трябва да ги смесваме. Искам да ви напомня, че в резолюцията се иска да се спре временно разрешителното заради новия регламент, е, предложен от комисията, който не е получил подкрепата на парламента. Искам да припомня, че комисията направи предложение, което позволява на държавите членки да отчитат националните притеснения. За съжаление, както и някои от вас споменаха, Предложението на комисията бе отхвърлено по различни причини. Съжаляваме за това, защото смятахме и все още смятаме, че това е правилният подход. Комисаря Андрио Кайтес и комисаря Биенковска казаха, че комисията няма да внесе ново предложение. С удоволствие ще продължим дискусиите на нашето предложение в съвета. Процесът трябва да започне скоро в рамките на холандското председателство. Искам да ви напомня нещо. Както е при всяко законодателно предложение, действащите правила продължават да действат преди да, да бъдат променени. С други думи, комисията трябва да продължи да предлага действащо законодателство. Вие отвърлихте предложение за изменение. Така че комисията трябва да продължи да предлага законодателството, такова каквото е. И в контекста на разрешителните през декември. Искам да ви напомня, че за комисията няма основание да се отегли нито едно от трите разрешител, проект разрешителни, тъй като си има предвид, че становище на ЕРС е положително, що се отнася до ГМО. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. И сега минаваме към, преминаваме към електронно гласуване, не само по възраженията, а и по останалите доклади. Моля, проверете дали всички си носите електронните карти за гласуване и дали работят. Готови ли сме? to ask. We count it for the moment, but she has to ask to, okay. to get the card. We okay, we, will, we would like to ask you to... Бих искал да ви препоръчам да помолите някой да ви донесе картата, щом ще си я забравила. А ние започваме работа. Възражение за генетично модифицирани соеви семена FG72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Има двама социалисти в повече. Добре, хубав опит, но неуспешен. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване е за генетично модифицирани соеви семена МОН 87708. Начало. Край на гласуването. Приема се. По-нататъка. Възражение представено съгласно член 106 за генетично модифицирана соя МОН 87705. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващият доклад е освобождаване от отговорност за общия бюджет на Европейския съюз, за Европейската комисия по-точно. Изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. По-добре е да проверим електронно начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Второ изменение в две части. Първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И накрая гласуваме за целият доклад електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Yeah. The next is about... Следващия доклад е за освобождаване от отговорност за Европейската агенция за околната среда. За Изменение номер едно. За освобождаване отговорност на Европейската агенция за околната среда. Околната среда. Кой е за? Първо изменение. Какво пише? Какво пише на вашите списъци? За какво трябва да гласуваме сега? Okay, you are right. Прави сте, каза председателя. Малко прехвърлих по-бързо списъка, отколкото трябва. Сега гласуваме за Европейския орган за безопасност на храните. Всички ли имат списъка за гласуване за ЕОБХ? Изменение номер едно. Кой е за? Против?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 Изменете. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, Отхвърля се. И накрая окончателно крайно окончателно електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващ тия доклад е за освобождаване от отговорност за Европейска агенция по химикали. Нали така и при вас? Да, сега. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Има техническа поправка по втори параграф и отпада. Сега изменение номер 2, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, разделно гласуване. Първата част за. Извинете, второ изменение сега. Кой е за? Извинете, поправя се председателят. Не съм си записал. Пак гласуваме по трето изменение и разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Извинете, има тук на че за четвърто изменение е устно такова. Има ли възражения? Благодаря ви. Благодаря ви, че ми помагате. Четвърто изменение. Четвърто изменение. А, то отпада, отпада. Устното изменение отпада. Следователно няма нужда от възражение. Ясно ми стана обаче какво мислите за възражението. After the session we can come back personally to... Добре, после може да си поговорим за изменението. Четвърто изменение сега за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто. За против, въздържали се, приема се. Седмо, за, против, въздържали се, приема се. Осмо се оттегля. И така, накрая гласуваме по окончателния текст на доклада. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега вече сме на Европейската агенция за околната среда. Първо изменение е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, е разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение, има тук устно такова, има ли възражение за устното изменение? Няма. Гласуваме, значи, с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. И така, електронно гласуване за окончателния текст. Начало. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Следваща точка е Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Аманмент. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. И гласуване на текста с изменение и допълнение по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Е, след това агенцията по лекарствата. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 52 за. Против, въздържали се, приема се. 53 за. Против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 54 то по електронен път. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И пълният текст на проекта становището с изменение и допълнение. Електронно гласуване. Започнете гласуването, моля. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключваме гласуванията. Благодаря ви за участието. Закрием заседанието. Приятен ден. Благодаря ви. Yeah. And I would like to ask you, as there is a coordinators meeting starting right now, those who are not coordinators. Продължаваме с заседанието на координаторите. Моля тези, които не са координатори, да напуснат залата.